Allora, buongiorno a tutti, bentornati. Inizio... Добър ден на всички. Продължаваме с нашата работа. Както ви казах вчера, ще започнем с 11 и 12 точка от дневния ред днес. Системи за качество, приложими за селско-стопанските продукти – ще ни запознаят с ситуацията и с е, триалога по отношение пакета за качеството. Госпожа Перес ще ни запознае с е, това, докъде са стигнали преговорите и какво е положението. Може би ще има интересни новини. Много моля да ни запознаете с напредъка през последните няколко седмици по този пакет от документи. След това ще вземем решение. Имате думата, госпожо. Благодаря. Съвсем накратко, господин председател. Искам да ви кажа много подробно какво се случва и бих искал да ви кажа, че има много напредък, но в крайна сметка трябва да бъдем реалисти и да кажем, че нещата не стоят точно така. Но ние трябва да вземем и нашето решение. Пакета за качеството се състои в две части – схемите и пазарните стандарти. Що се отнася до пазарните стандарти, можем да кажем, че в а, хода на преговорите вече имаме мандат за преговори, но за съжаление не сме стигнали изобщо до етап дискусия, така че да можем да обсъдим предложението, което ние сме подготвили с докладчиците в Сянка. Съдържанието на нашето решение по отношение на стандартите, на пазарните нормативи, се поема от господин Донтан, който отговаря за ООП, Общата организация на пазара. Но решението ще се вземе в Комисията по селско степанство. По отношение на качествата, е, системите за качества. Вече почти година водим дебата по тази тема тук в парламента. Една от ключовите проблеми, според нас, е свързан с контрола на обемите за, по отношение на онова, което се произвежда от организацията на производителите. Ние имаме единогласие по този въпрос, защото искаме да се постигне споразумение. Но съвета е на обратното становище. И тъй като отговорът им е негативен, сега вече имаме и политическо изявление от съвета по този въпрос и може би ще бъде дискутирано именно това изложение по отношение реформата на ОСП. Остават и някои други проблеми, например свързан с екологизирането Имаме известен напредък по един много важен аспект по отношение на продуктите в селското стопанство и системата се поправя и в известен смисъл. Така че се надявам че в крайна сметка по въпрос е свързан с продуктите от хълмистите райони, ще имаме известен напредък с е, докладчиците в Сянка. На 20 юни ще има заседание на Тристранната комисия, на триалога и се надявам, че ще имаме с участието на датското председателство в крайна сметка на 25 и възможност да стигнем до политическо споразумение. Ние искахме да постигнем съгласие между всички групи и когато трябва да изберем даден вариант или да гласуваме в пленарна зала или да стигнем, да стигнем до второ четене или просто да стигнем до споразумение относно политическото становище, за което аз вече ви разказах. В крайна сметка решихме да стигнем до евентуално обсъждане и споразумение. Не всички подкрепят този подход, но това беше решението в крайна сметка. Необходимо е през следващите няколко седмици да направим необходимото, така че до 25 юни в рамките на датското председателство да стигнем до политическо споразумение по този въпрос. Благодаря. Председателя, благодаря. Важни са тези неща и ние трябва да изберем правилната посока, за да стигнем до положителен резултат на нашето заседание и по, по отношение на позицията на комисията, когато се стигне до гласуване. Господин Дорфман и господин Смит желаят думата. Имате я. Господин Дорфман, благодаря. Искам да благодаря на докладчицата първо за работата, която вложила в доклада. Както вече бе казано, вече почти година работим по това досие. И постигнахме изключително много положителни резултати, но за съжаление по една точка там, където става въпрос за големи обеми, за асоциациите на производителите. Ние работим вече известно време по този въпрос и има дълъг период между самото производство и продажбата на стоките. Много важен е този проблем, който трябва да бъде разрешен относно тази продукция. По отношение на млякото, нам стигнахме до компромис в пакета за млякото с съвета, защото, например, при серината е, намерихме решение дъл... с е, дългото... Но и anche интерно дъл... mio групо политико. Дълго зрене. Но, моята политическа група води сериозен дебат по този въпрос – така че, според мен, е добре е да стигнем до решение на първо четене. Трябва две неща да кажем ясно. Политическото изявление от страна на съвета, в което се казва, че това е много важна тема за Европейския парламент. А освен това ще трябва да започнем да мислим и за това как ще се справим с проблема в рамките на реформ, реформата на общата селско-стопанска политика. Убеден съм, че е много полезно да включим точно този въпрос е, по отношение на проблема, свързан с общата организация на пазара. Крайно време е съвета да разбере, че този проблем е много важен и трябва да му се намери решението. Надявам се, че ще можем да постигнем е, някакво споразумение преди първо четене, за да можем да продължим нататък. Това би било важна стъпка напред. Благодаря. Председателя. Благодаря, Херберт. Това беше много ясно казано. Сега господин Смет има думата. Благодаря. Трябва да отбележим похвалите и поздравленията за докладчицата. Наистина много сложни са тези преговори и много трудни и хична са лесни. Разбираме също така и позицията на съвета и е, реалната политика, в която се води дебата. Няколко наблюдения искам да споделя с вас. имайки предвид като новия свят, в който живеем, след Лисабон и позицията на парламента, можем да кажем, че ние сме постигнали много по отношение на въпроси, които разрешихме не искаше съвета да се заеме с тях. Не сме наистина постигнали голям успех по отношение на проблемите, които съвета не иска изобщо да засегне. Наистина проблема е много сериозен. И изглежда, че много сериозно трябва да отстояваме и нашата а, преговаряща позиция, защото в противен случай парламентът не може да изпълни своята задача. Ние не би трябвало по този начин да се държим. Мисля, че много по-добре бихме могли да се справим и е, ние запазваме нашите е, права да внесем нашите изключително важни изменения в пленарна зала. Мисля, че трябва да се справим много по-добре от това да бъдем просто една патетична институция и имаме специална роля в нашата комисия по този въпрос. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Смит. Мишел Дантан все още не е в залата. но той каза на докладчика и на докладчиците в Сянка, че наистина тази важна тема по отношение на обемите ще бъдат включени в ООП. Брите Райт има думата. Благодаря. Всичко вече беше казано, няма какво да добавя. Вижда се още веднъж, че има критики, че парламента бави приемането на законодателството след влизането в сила на Лисабонския договор. Това обаче не е така. Съвета го прави и това става, тъй като те нямат достатъчно голям мандат за преговори. Постепенно ние трябва да се опитаме да намерим решение на първо четене. Не трябва винаги да се прекланяме пред съвета. съвета трябва сам да вземе решение относно преговорите, а те не могат да го направят. Време е вече да преминем към настъпление и да видим какво ще стане. Благодаря, никой друг не иска думата. Аз смятам, че мнозинството смята, че трябва да продължим по начина по който смята докладчика. Имаме нужда от ясни резултати по отношение на пакета за качество. Тук са заложени много неща на карта. Този въпрос, свързан с качеството, е много важен за Европейския парламент – Когато става въпрос за планинското земеделие, това е още една битка, която водим. Комисията не беше предвидила този въпрос. Трябва да има ясно послание от наша страна като комисия и трябва да постигнем някакъв напредък. По отношение на обемите има голямо мнозинство за включване на този въпрос в пакета. Това са битките, които трябва да водим. Ако няма нищо друго като коментар към Ираче, продължавайте добрата работа и да се надяваме, че когато дойде време за следващия тристранен диалог, е, ще стигнем до края на пътя. modifica del regolamento 73-2009. della... Точка 12. Е изменение на регламента на съвета по отношение на е, пазарните стандарти, казва председателя. Е, очевидно става въпрос за тристранния диалог в Страсбург. Луиш Капулаш Шанто ще ни даде информация. Става въпрос за точка 10. Директните плащания за селско-стопански производители за 2013 година. Господин Шантош, тази тема е много важна, когато става въпрос за стабилността за селските стопани за 2013 година. Като си има предвид, че от финансова гледна точка настоящия програмен период свършва през 2012 година. Трябва да има плавен преход, за да не се създават проблеми през 2013 година за работата на фермерите в Съюза. Комисията предлага документ, по който работим в момента. Тук трябва да кажа, че имахме отлично сътрудничество с службите на комисията. Кристина Боршман най-вече получава цялата ми благодарност, както и нейния екип. Колегите от комисията много ни помогнаха. Искам да благодаря и на Комагри. Имахме тристранен диалог в Страсбург и аз съм много доволен, защото комисията прие всички наши предложения. Това са добри новини и показват, че имаме основания за оптимизъм в хода на преговорите. Трябва бързо да решим проблема. Още нещо. Трябва да се промени правното основание. конкретните проблеми в държавите членки са свързани с такава промяна в правното основание. Е, съответно, трябва да работим с комисията по правни въпроси, а имаме крайен срок и ако се забавим, ще изложим на риск онова, което искаме, а именно бързо одобрение на доклада, тъй като не искаме да има бюджетни проблеми за 2013 година. Още веднъж е, отбелязвам своето задоволство, като се има предвид, че Великобритания, Германия, Швеция, 10 от новите държави членки успяха да дадат своето съгласие по нелеки въпроси. Надявам се, че ще можем да работим максимално бързо. Моля председателя да се свърже лично с председателя на Комисията по правни въпроси, за да може те бързо да дадат своето становище и съответно да приключим през юли, а ако не е възможно това да стане през септември, макар че и тази дата ще е проблемна. Това е всичко. Искам да благодаря на всички колеги, които внесох изменения. Искам да благодаря на комисията и на секретарията за положените усилия също, тъй като доклада трябва да приключи успешно. Благодаря. Луиш. Още една важна точка, по която постигаме напредък. Госпожа Деланге. Благодаря, господин председател. Всъщност всички ние трябва да сме поне на три места тази сутрин и ако казваме, че ще гласуваме в 9, нека това да е така. Само защото социалистите като като че ли не са се събудили тази сутрин, не означава, че трябва да отлагаме гласуването, тъй като останалите сме тук на време, в 9 часа. Нека да ви информирам, че дневният ред за днес е променен и следваме онова, което решихме вчера. Госпожа Деланге, значи трябва да съобщите това на всички членове на комисията, председателя. Всички получиха такава информация. Вчера приехме промяна на дневния ред. Преминаваме към точка 7, бюджет за 2013 година. Моля, подгответе картите си за гласуване. Доклад на Естер Деланге Имаме 14 изменения по това становище. Знаете какви са правилата на секретарията. Имаме един крайен срок до 4 юни. Нека да преминем към гласуването. Емендаменто 1. Родост. Моля, гласувайте. Не, нещо като че и не работи. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. Изменение едно. Отхвърля се. А сега изменение 2. Моля, гласувайте по него. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение трето. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение едно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 6, Лайнен и други. Гласувайте, прекратете гласуването. Изменение 6 е прието. Начало на гласуването по изменение 7. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега гласувайте по изменение 8. Извинете, 9. Изменение 9 поправи се председателя. Прекратете гласуването. Приема се. А сега по изменение 8. Николеско, моля гласувайте. Край на гласуването. Изглежда, че се отхвърля. Изменение 10. Ешвард. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. А сега изменение 13. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Номер 12. Лайнен и други. Прекратете гласуването по номер 12. Отхвърля се. 11 изменение. Прекратете гласуването по него. Приема се. И накрая. Номер 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване по резолюцията с измененията, които са прияти. И така окончателният резултат е приема се. Поздравления за докладчика. А сега точка 6 от дневния ред. Още едно гласуване. Имам пълно доверие на вашата оценка на резултатите, но не можем да видим точните цифри, т.е. броя на гласовете. Екраните са черни. Не се съмняваме в вас, но все пак искаме да знаем каква е разликата между броя гласове за, против, въздържалите си. Ако може да се направи нещо, ще сме ви благодарни. Благодаря. Да, добре. Да, извинявам се, господин председател но на първото гласуване аз сбърках. Исках да гласувам с не, но гласувах с да. Това няма да промени резултата, но ще регистрираме вашето изявление. И така. Точка номер 6. Създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и економическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност. И така, Скота е докладчик. Джан Карл Скота. Той не присъства. Но ако никой няма какво да каже по темата, да преминем към гласуването. Изменение първо. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Виждате броя на гласовете вече, нали? Да, добре, всичко е наред. Всички са будни вече, забелязвам. Изменение трето. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение четвърто. От 6 до 10, там блок гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Изменение четвърто се приема. 4, 6 и 10 се приемат. А сега гласуваме вече по изменение 5. Брита иска да каже нещо. Заповядай. Да, искам без забава да кажа, че по моето предложение за изменение правната служба направи някои леки промени и трябва да бъде Article 19, a for the purpose of amending at the request of a member state the list of divisions per member states. Uh, Това е промяната в текста на предложението за изменение, за да бъде в съответствие с правните изисквания. Да, добре, благодаря, казва председателя Брита. И така, Гласувайте по изменение 5. Прекратете гласуването. Приема се. А сега? Изменение 8. Ашфорд. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. А сега гласувайте по изменение 9. Прекратете гласуването. Също се отхвърля. А сега гласуваме по изменение 2, предложено от докладчика. Прекратете гласуването. Мисля, че се приема. Сега гласуваме по цялото правно. Да, виждам, че се приема с голямо мнозинство. така. Предложение за законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И окончателното гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравление за Джанкарло Скота. И така, приключихме с точки 6 и 7 и сега преминаваме към 8 точка от дневния ред. Господин Майя, имате думата. По тази последна точка бих искал да направя един коментар по последното гласуване. Преговорите с съвета няма да са лесни, защото проблемът е отдавнашен и парламента иска делегирани актове, а пък съвета иска актове за приложение. Така че, моля ви, внимавайте по време на преговорите трябва да постигнем едно единствено нещо. Делегирани актове и нищо друго и нищо различно. Благодаря, господин Мая. Наистина много важен аспект. Искам да напомня на колегите, че получихме едно много ясно писмо от председателя Лине от колежа. в, ко... в което се казва, че на политическо споразумение по важните точки не трябва да се постига, ако това ще предизвика някакво намаляване значението и силата на други основни точки. И така, преките плащания, развитието на селските райони и така нататък. Това са много важни неща. Ако не се постигне споразумение с съвета, трябва да е ясно защо не е постигнато и за това на базата на гласуването в пленарна зала ще видим какво можем да направим за работата си по-нататък по въпроса и с комисията. Благодаря. Нека сега да преминем към точка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 защото сега идва докладчика от Комитета на регионите при нас. Ti preparo un appunto. E poi Possiamo iniziare? Нека да започнем работа отново. Allora possiamo iniziare, innanzitutto do il mio più caloroso. Първо, позволете да приветствам представителя на Комитета на регионите, който ще участва в нашия дебат, господин Рене Сушон. Ще му дам думата, за да ни запознае с доклада. След това ще продължим с въпроси от колегите. Имате думата, господине. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря за поканата, отправена към мен. Комитета на регионите прие проекта установището заедно с законодателния пакет на 4 май. Прият беше документа с голямо мнозинство, защото имаше само три гласа против. Ще ви запозная с какво предлагаме за първи и втори стълб за развитие на селските райони и основното в нашето предложение. Отбелязахме, че добрият подход в е, предложението на комисията е факт, но там липсват е, задълбочените реформи до голяма степен, за да може да се постигнат целите, които самата комисия си е задала. А именно развитие на цялата територия на селското стопанство, необходимостта за равнопоставеност на земеделските стопани, е, достойни доходи, които да могат да им дадат възможност да живеят като останалите граждани. Разбира се, подходът е добър, но средствата, кои, с които се предоставят, не отговарят на голямото предизвикателство. Големите недостатъци все липсата на механизъм за регулация на пазара, защото механизма, който се предлага, всъщност действа само в състояние на криза, а няма превентивно действие. Точно обратното се постига. Квотите за мляко, за захар и така нататък се разглеждат по различен начин. Така че необходимо е в крайна сметка да се отчитат последствията, когато се премахнат квотите. Най-напред е тогава да се вземе такова решение. Различните мрежи, предпазни, не са достатъчни, за да се гарантира устойчиви доходи за стопаните. Няма стабилност на доходите и колкото по-малко едно стопанство, толкова по-големи ще бъдат затрудненията за стопаните при това положение. Говори се за таваните, за постепенното намаляване на финансирането. Ние предлагаме една мярка за таван – за горен прак, който е 2000, а не 3000, така както предлага комисията. И това да върви нагоре по веригата. Надявам се, че ще се съгласите с е, това, което ще ви кажа сега. Наистина сме изненадани, когато виждаме кой ще получава помощ 2010 година 5093 за стопанство беше сумата. Сега 3970 стопани разполагат с средства, които ако се изчислят стига до 12,5 милиона и ето за това можем да кажем, че тук има наистина сериозен проблем. Трябва да се отчете всичко, когато възникват затруднения и трудности в държавите членки. Надали е възможно сега да приемем помощи, които са толкова големи в днешно време? Моето предложение включи таван, в който попада и мярката за екологизация. Има и нещо друго. Разпределенето на помощите за държавите членки и между разпределението между държавите членки. Има оплаквания, че нивата не отговарят на поетите ангажименти, особено балтийските страни и новите държави членки. Така че обръщаме с въпрос към комисията, като се отчитат последствията от едно подобно уеднаквяване, ние би трябвало да имаме ясна система с критерии за този процес а, на хектар, ако се изчислява всичко, просто няма как да не се допуснат грешки, защото вероятно няма да бъдат отчетени всички параметри и разходи. Това трябва да се и направи, защото в крайна сметка конвергенцията е неизбежна. Така че нашето предложение е доста балансирано. Обръщаме се с молба към комисията да го отчете. Що се отнася до модалностите, обвързаната помощ с производството, всичко това е от изключително голямо значение за комитета на региона. Необходимо е да се укрепят тези мерки за по-необлагодетелствените райони, отдалечените, крайните райони и планинските. По био земеделието, можем да кажем, че те също би трябвало да имат полза от мерките за обвързване на плащанията с производството. Друга трудност – екологизацията. Това е първоначалното предложение на Комитета на регионите и мисля, че всички биха се съгласили, че тези мерки по екологизация 30% може би няма да бъдат единно прилагани навсякъде трябва да се отчитат различията между стопанствата, между размера им, климата, в който те функционират, така че мерките да бъдат коригирани с цел постигане на заложените цели, а именно устойчиво развитие. Проблем е изпълнението което може би е, в момента е твърде закостеняло или мерките за него са твърде закостенели. Сега, за 7% за, природи, за обектите с е, природни ограничения, 30% развитието на партньорства, договори между различни стопанства и вероятно с регионалните местни власти когато, разбира се, тези мерки могат да бъдат изпълнени. Е, необходимо е да се подготви необходимия неутрален подход, за да се постигне тези 30% по отношение на производството. Трябва да се учете е, местната, е, местните особености. За 7% можем да приемем за някои стопанства, можем да приемем и също така 3%. Местните условия трябва да бъдат отчетени, защото някъде мерките могат да бъдат е, изпълнени без големи затруднения за хората. Що се отнася до най-необлагодетелствените региони, ние бихме искали мерките да бъдат задължителни за държавите членки, а не да бъдат факултативни. да се заделят 10% от първия стълб, когато става въпрос за заделяне на стопанства за тези трудни а, условия, ако искаме да поддържаме стопанска дейност в подобни а, стопанства. А, с удоволствие ще разгледаме и други възможности да въведем понятието свързано с новите влизащи селско-стопански производители. Трябва да се отчете аспекта свързан с младите фермери, младите стопани и новите стопани. Необходимо е да насърчим държавите членки да предприемат мерки в рамките на субсиди... субсидиарността, за да могат да улеснат този достъп за тях. На второ място развитието на селски райони втори стълб когато липсват е, регламенти и регулации за пазара, между другото, ние сме изключително разочаровани от този факт, е, защото това е предложението и на комисията, но трябва да кажем, че в него има положителни аспекти, а именно общата стратегическа рамка, която влиза в структурните форми и Европейския фонд за развитие на е, селските райони и Това е факт, който трябва да бъде отчетен положително. С програмата Лидер. Той обедемява също различни фондове, което също е положително. Но надали може само по този начин да се отговори на предизвикателствата и 6 те приоритети, които са включени в предложението на комисията. Според нас тук липсва добра обвързаност между направените предложения. Механизма за управление на риска е доста символичен в областта на селското стопанство и пазарите. Просто този подход всичко да се включи надали отговаря на а, потребността управлението на риска не по, трябва да попада във втори стълб. Той би трябвало да попадне само и изключително в първи стълб. Що се отнася до втория стълб, развитие на селските е, райони, някакси се намираме на кръстопът между двете политики. Комисията би трябвало да разработи една европейска стратегия за развитие на селските райони, която да бъде адаптирана от всяка една държава членка под смисъла на партньорствата, споразуменията за партньорства, както самата комисията предлага. нашия комитет предлага също така да се изградят в рамките на тематичните програми две подпрограми за качеството на производството, което недостатъчно добре се финансира и селското стопанство, което създава голям, големи проблеми, за което се създават големи проблеми, защото земеделската земя просто се изяжда от разпространяването на застроените градски площи предлагаме 10% да се прехвърлят от първи стълб към втори стълб. Разбира се, държавите членки могат да решат дали да го направят или не, но все пак съществува такова предложение. Необходимо е да се развива научно-развойната дейност за целите на развитието на селските райони. И на последно място управление и изпълнение на общата селско-стопанска политика. Това е от най-голямо значение. Управление на много нива европейско, регионално, национално, по места. Всичко това е изключително важно, защото така се обхваща многообразието в рамките на цялата ни територия. Пред... Комисията предлага управление на всички фондове, което е добре, но за да бъдем последователни и да имаме успех, успех. Важно е партньорските споразумения между Европейския съюз и държавите членки да бъдат дефинирани на регионално ниво. Това е от фундаментално значение, ако искаме да имаме успех. По този начин регионалните и местни власти ще могат да изграждат своите системи за управление на селското стопанство и селските райони защото наистина местните власти имат възможност най-добре да адаптират програмите, така че да отговарят на местните условия. По-настоящем местните власти са изключени от тези договори за партньорство, а ние бихме искали те да участват. Освен това, бихме искали да има представителство от местно и регионално ниво, които да помагат на комисията при адаптирането на делегираните актове, което знаете, че ще бъдат изключително многобройни. Законодателният пакет, който разглеждаме, е едно истинско предизвикателство и ние трябва да ясно го осъществим връзката между местните регионални власти и общностните власти по отношение и осъществяване на управление и изпълнение на програмите, както в първия, така и във втория стълбове. На последно място по отношение на бюджета. Така както сега е направено предложението, можем да кажем, че става въпрос за минимален прак. По-низко от това не трябва да падаме. Благодаря за вашето внимание. Председателя. Благодаря, господин Сушо. Благодаря за това, че ни запознахте с доклада на Комитета на региона. Имаме е, цял списък с изказващи. Господин Дорфман е най-напред. Благодаря. Благодаря за тези стъпителни думи, които, с които вие ни запознахте вашите, относно вашите конкретни идеи. Много важно е наистина да чуем вашето становище, становището на комитета на регионите, защото знаем, че каквото и да правим ние в областта на селското стопанство, Регионите също трябва да бъдат много наясно с нашите въпроси, с нашите теми, които обсъждаме и да имат становище по тях. Първо ще попитам за средствата. Стопаните знаят, че наистина най-напред трябва да се нахрани животното, преди да се издои. Води се дискусия с държавите членки относно приноса, вноските на държавите членки и комитета на регионите, разбира се, има ясно представа за становището на държавите членки, така че въпросът ми е към вас е какъв трябва да бъде приноса на държавите членки по отношение на средствата? Защото първо трябва да разпределим средствата по екологизацията. Много интересни идеи се разработват. Въпросът ми е следният – Според нас, европейското замеделие трябва да става все по-зелено и по-екологосъобразно. Много екологични програми в държавите членки на доброволен принцип ще бъдат изпълнявани от стопаните – Значи ние би трябвало да подкрепим тези стопанства. Трябва да установим начина по който ще анализираме тези програми, да знаем как ще бъдат изпълнявани. Така че, защо пък не да не се направят отстъпки и от програмата за екологизация, в полза на биозамедели и така нататък. Сега за развитие на селските райони. И дискусията за съфинансирането. Все повече сигнали получаваме от регионите, че съществуват проблеми по отношение увеличаване на дяловете. Бихте ли е, ни казали какви са вашите идеи за разрешаване на този проблем? Благодаря ви. Председателя, благодаря господин Яр, господин Дорфман, след това господин Буве. Искам да благодаря на докладчика от Комитета на регионите за това, че представи своето становище. Аз е, съм участвал в срещи с Комитета на регионите. Селското стопанство е важно, най-вече за тях, за регионите. По тази тема искам да кажа, че комитета би трябвало да работи усилено по отношение на насърчаването на необлагодетелствените региони по първия стълб, тази тема беше обсъдена по отношение на допълнителната промоция, насърчаване от страна на комисията, трябва да кажа, че инструментариума за тези необлагодетелствени райони не е достатъчно голям и трябва да видим каква трябва да е нашата позиция и какво трябва да направим. Като си има предвид, че планинското земеделие и необлагодетелствените райони трябва да получат подкрепа. Напълно съм съгласен относно управлението на риска. този инструмент е прехвърлен към втория стълб, за да не се извличат средства от първия. Съответно, преките плащания по първия стълб са намалени. Е, това е абсурдно само по себе си. Повече от логично е управлението на риска да се разглежда като елемент от е, осигуряването на приходите. И ето защо Управлението трябва да е част от първия стълб. Ето защо искаме да попитаме комисията, трябва ли този елемент да се включи по втория стълб. Не е ли по-добре, както е в някои държави членки, да се позовем на член 68 от първия стълб. Съответно, държавите членки да решават дали да изпълняват тази мярка или не. Това е мярка по първия стълб, така или иначе, и аз не приемам предложението на комисията, свързано с спестяване. Моля ви да разгледате този елемент допълнително. Благодаря, Херберт, Жозе и след това Луиш Капулаш Шантуш. Благодаря, добър ден на всички. Много се радвам, че при нас тук е Рене Сушон, от Комитета на регионите. Не за първи път той е наш гост. Много се радваме всички. След казаното от вас, трябва да кажа, че е жалко, че имаме само тристранни диалози. Те трябва да са четиристранни. Има някои страни, които са по-малко притеснени в настоящото положение от колкото селско-стопанското лоби, хората от селското стопанство въобще. И аз смятам, че трябва да има четиристранен диалог, да участват представители на Комитета на регионите. Няма да говоря по дерегулацията. Аз съм съгласен с Комитета на регионите. Много е важно комитета да ни помогне в разискванията с съвета и да ни помогне за изпращане на правилното послание, защото много често правителствата са много-много далеч от регионите и не ги чуват. Когато става въпрос за пряката помощ към фермерите, правителствата трябва да слушат, но много често не го правят. по въпросите за справедливото разпределение. Трябва да кажа, че това е нещо изключително важно. Както и да. Е. Споменахте малките стопанства и ферми. Бихте ли казали малко повече по тази тема, защото в контекста на цялостното развитие тази тема вероятно ви е добре позната. А по отношение на придаването на зелен характер, екологизацията, какво смятате по отношение на растителните протеини? Въобще какво смята Европа? Може да поговорим допълнително с вас. Как ще бъдат разпределени тези 7%? Постоянно се говори в Европа, че има твърде голяма бюрокрация. Аз се притеснявам, че вашето предложение ще е твърде сложно за изпълнение, но вие ще обясните допълнително. Благодаря, Луиш и след това Мишел Дантен. Благодаря, господин председател. Добър ден на господин Сушон. Той се ползва с нашето уважение. Той има голям опит, не само в качеството си на човек от Комитета на регионите, но и като бивш френски управител, губернатор. Чухме с интерес казаното от него. Част от елементите ще бъдат включени в моя доклад. Когато става въпрос за конвергенцията, Комисията не е последователна. От една страна тя предлага твърде бързо прилагане в държавите членки и твърде бавни действия, когато става въпрос за конвергенцията, сближаването между страните. Би трябвало да имаме по-голяма синхронизация, балансиране на нещата. По отношение на придаването на зелен характер, Сигурен съм, че ще има предложения, които ще получат нашето одобрение. Придаването на териториален характер на мерките за екологизация обаче ще се изправи пред една трудност. Като се има предвид, че тази помощ е индивидуална и самите фермери трябва да я получат – а, съответната страна спазва екологични норми. Не знам а, как ще се получи това на практика, тъй като изпълнението на екологичните мерки ще се наблюдава в друго стопанство, от друг фермер. Въобще кой ще получава помощта? Това ще е трудно за изпълнение на практика. Ще обсъждаме този проблем в идните месеци. Още един проблем. Новите участници. Тук принципно съм съгласен, но има проблеми. Естествено, че трябва да има свежа кръв в земеделието. Трябва да има конкретно определение на нов участник, нов фермер – за да избегнем евентуални измами. Внимателно трябва да се обмисли това предложение, за да не се опоручи тази идея, която иначе по своя характер е добра. Още нещо. Аз, между другото, съм чел предложението на Комитета на регионите, бил съм на техни заседания, Мисля, че трябва да предложа своето сътрудничество и онова, което предлага Комитета на регионите, трябва да стане част и от нашата работа тук. Благодаря, Луиш Мишел Дантен. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчика от Комитета на регионите за коментарите. така. Този микрофон вече работи. И аз искам да благодаря на представителя на Комитета на регионите. Жалко е, че разговаряме с него след като предадохме нашия доклад. Точно както каза Луиш току-що, Комитета на регионите представя отговори на въпросите от нашия от доклад. Надяваме се, че тези коментари в голямата си част ще бъдат прияти от комисията. Няколко бележки от мен. Първо по отношение на общата организация на пазара. Чух какво каза Комитета на регионите относно разпоредбите. Аз обаче не виждам нови предложения във вашия доклад относно регулацията на пазара. Ако имате такива предложения, ще е добре да ги чуем. Освен това, какво точно имате предвид, когато споменавате ролята на регионите по първия стълб? Как вие като организация разбирате този въпрос? По отношение на риска споделям вашия анализ. Докладчика не е приключил напълно своята работа. За сега тази тема остава в втория стълб и накрая по отношение на младите фермери. Разбирам вашата идея. Вие проявявате голяма щедрост. Предвиждате средства, за тези млади фермери, но тъй като нямаме много пари, трябва да сме предпазливи. Ако един човек започва в земеделието през 2013 година, трябва да сме предпазливи, защото понякога помощта представлява като че ли помощ до живот. Естествено, когато имаме неблагоприятни райони, трябва да има конкретна помощ, но 45-50 трябва да, да внимаваме. Благодаря, Мишел. Господин Агния. Благодаря. Не си спомням да сте споменали изискването за трите култури. В Великобритания това е голям проблем. Това няма да помогне на околната среда. Ще доведе до по-голям трафик по пътищата, където има земеделска дейност Аз предпочитам този елемент да бъде премахнат като цяло. Има три начина да се смекчи въздействието. На първо място да се намалят културите от 3 на 2. На второ място участието в екологична схема да се счита за култура. И на трето място да се повиши участието спрямо това смешно ниско ниво, на което се намира в момента. Бихте ли коментирали? Благодаря, господин Агню. Сега ще дам думата на нашия гост Рене Сушон, тъй като няма други желащи да се изкажат. Искам да благодаря, между другото, на господин Сушон за това, че е тук. Господин Сушон, заповядайте. Да, благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите и бележките, доколкото мога. Но искам да кажа, че съм много щастлив за това, че има възможност да дискутирам с, с членовете на Европейския парламент толкова важна тема и съм готов да продължа да дискутирам с отделни делегати и по-нататък. И така сега. Това, което става въпрос а, за <laughs> различните периоди и за различните вал... срокове на валидност, ами аз мога да си сложа сега френската шапка, казвайки, че ще е трудно да под поддържаме една такава политика, едно такова високо ниво, както в ОСП, така и в кохезионната политика. Що се отнася до необлагодетелстваните планинските и полупланинските райони, да, ние трябва да ги взимаме предвид и е, трябва да спрем да мислим като технократи, казвайки, че това са трудни е, за обработване земеделско райони, но всъщност е, това не е така. Това са невероятно добри възможности. Вижте планинските райони на Европа. Имаме гори на тези територии. Какво да кажем и за минералните ресурси в тези планински райони на Европа. Има е един комитет, който се занимава с Централния масив във Франция и аз го оглавявах известно време, така че а, знам, че селското стопанство, земеделието и животовъдството са в център, в сърцето на а, развитието на, и на живота в тези а, планински райони, но можем да сложим нещата а, в а, цифрово изражение. И тогава ще разберем, че всъщност те не са необлагодетелствани, а всъщност а, имат огромни възможности, а да бъдат използвани тези райони като основни елементи в сълскостопанското развитие. Разбира се, беше споменат и въпроса за младите фермери. Разбира се, че трябва да правим разлика между нови фермери и млади фермери хората, които навлизат в сферата на селското стопанство след 40 години, разбира се, не, не може да бъдат считани за млади, а по-скоро за нови. Но трябва да се отчита и факта, че те навлизат в този момент в земеделието и тогава процента на техните приходи не може да се очаква да бъде значителен и съответно трябва да се използва процента от приходите а за мярка. Може би ще трябва да помислим и за активни фермери като а, понятие в по-голяма степен. Да, разбира се, има държави членки, които биха а, предпочели а, да има а, да изчезнат еднократните плащания за малките стопанства, но да кажем 1000 евро или по-малко, това са плащания които а, се контролират по-малко, но това в по-новите държави и членки а, означава, че много голяма част от стопанствата, селските стопанства там са в а, тази граница, т.е. падат под 1000 евро дори. Така, а сега екологизацията. А, растителните протеини. Това са неща, които включваме в 30%. А, това не съм го казал, но го има ясно формулирано в нашето становище. Трябва да имаме предвид всичко това. След това ливадите, пасищата всичко това също трябва да се взима предвид, когато се изчисляват 30%, 7% и така нататък. Всичко зависи от това как отделната държава членка ще управлява всичко това. Дали национален а, план ще има или ще бъде регионален план. Системата, която предлагаме, е да се предложи договор между една група земеделски стопани и държавата или съответния орган авторизиран да се занимава с това в национален мащаб не трябва да забравяме, че по втория стълб също има възможности с съфинансирането да се работи и това е добра възможност. Ние смятаме, че това е едно от решенията. Териториализацията може да включи и да използва екологизирането и всички мерки, които се а, финансират от там. Съответните производствени сфери също могат да се използват. Ние знаем, че от незапомнени времена в някои части на Европа се има традиционно производство на една или друга култура – много често ние сме част от плановете за съфинансиране. Тоест, все пак сме осъществили няколко стъпки по отношение отделянето, отдалечаването от самостоятелното, от самостоятелното финансиране. Така, малките селски земеделски стопанства, те имат да носят много тежък товар върху себе си и ние не трябва да позволим те да излизат от пазара, т.е. да банкротират или да прекратяват дейността си. Ние имаме нужда от всички земеделски стопанства, които има в Европа и от цялото многообразие от продукти. Единното управление – е нещо добро, обаче реалността е съвършенно различно нещо. Имаме различни нива, имаме а, Европа, имаме държавата, имаме регионите и всичко това като структура може само да ни помогне да прецизираме мерките за управление. А сега господин Дантан и а, начините за регулиране. Казахме, макар и предпазливо, че трябва да има такова регулиране. Но трябва да видим какво ще бъде влиянието, ако се отървем или ако отхвърлим до сега ползваните инструменти, какво ще стане с млекодобева. Е, аз виждам със собствените си очи, че млекопроизводството, млекодобива а, и млечното животновътство просто изчезват от планинските райони. От какво ще се прави тогава сирането? Трябва да, да покажем и да докажем стойността на млякото, ако искаме млечното животновътство да не изчезне от планинските райони. Без квотите няма да има добро ниво на защита и земеделският земеделския стопанин няма да може да получи цена за своя продукт, която да му позволява да продължи да произвежда. Какво се случва? Мисля, че когато видим, че САЩ прилагат млечни квоти, а ние се опитваме да се отървем от тях, трябва да се замислим какво става – на 31 март 1994 година нещо се случи, хората не разбрах особено много, но ние а, тогава успяхме да спасим млечното животновътство. Мисля си, че трябва да се справим на базата на сега действащото законодателство. Но разбира се, трябва да помислим и за това какви промени могат да се направят. Съжалявам, господин председател, че отнех повече от времето, но това са а, въпроси от много съществено значение, от жизненно важно значение за районите. В втория стълб, ОСП, това са неща, които изискват от нас глобална визия, на универсален подход. Ние и в същото време трябва да сме съвършенно наясно, да сме пряко ангажирани с всички елементи, които се развиват в сферата на ОСП. Благодаря ви за вниманието. интересна дискусия. Ту е, имаме точки 8 и 9, които са от един и същ докладчик. За това ще направим 5-минутна почивка, за да дойде а, докладчика и ще продължим. Bene, possiamo riprendere. Нека да продължим работа. Riprendiamo la commissione. Сандра Кълниете вече пристигна. Нека да продължим заседанието. Имаме две точки, които ни остават. Точки 8 и 9. Нека да приветствам преди това най-сърдечно групата от Американския конгрес, която ни гостува. Те са представители на Комисията по селско стопанство. Искам да благодаря на фундацията, която съдейства за идването на тези гости. Знаете, че имаме много добро сътрудничество с съответната комисия в Американския конгрес. Добре е да имаме диалог и той е още по-полезен с оглед на това, че Комисията по селско стопанство в Американския конгрес се занимава с проекто закона за замеделието, точно така, както ние се занимаваме с реформата на ОСП. Още веднъж добре дошли на колегите, благодаря на тези, които им помагат. Преминаваме нататък по дневния ред. Точки 8 и 9. Точка 8 се нарича Установяване на Хоризонт 2020, рамкова програма за научни изследвания и иновации. Докладчик е Сандра Кълниете. Обмене на становище беше извършено на 28 април и Програмата за научни изследвания обхваща периода 2014-2020 година. Това е хоризонт 2020. Комисията за развитие на селското стопанство очевидно проявява голям интерес към тези две теми. Имате думата, госпожа Кълниете. Благодаря. На първо място, моля да ме извините за това, че забавих е, дейността на комисията. Трябваше да присъствам на гласуване в ИМКО и за това сега влизам в залата. Благодаря най-напред на комисията за всичката помощ, която ми предоставихте, работейки по Хоризонт 2020. Това предложение определено е насочено към подобряване на на конкурентно способността е, в Европейския съюз на световната сцена. Това се случва сега, когато финансирането, предвидено за научно-изследователската дейност, ще бъде обединено. И Хоризонт 2020, е насочен към лансиране на научни изследвания и иновационни продукти и услуги с цел създаване на стопанска дейност и същевременно подобряване в е, живота на хората. Освен това, Целта е да се намали бюрокрацията, като се опростят е, правилата и процедурите, така че високо квалифицирани учени да могат да бъдат включени в научно-развойната дейност и в иновациите. Да се поканят у нези субекти, които всъщност могат да помогнат за намиране на иновационни решения – Насочила съм вниманието си именно към тези въпроси, които са в рамките на компетентността на нашата комисия и са свързани основно с селско-стопанските аспекти на темата. По време на дискусията ни аз е, винаги съм отчитала загрижеността на колегите към факта, че учените създават ценни идеи, които не се внедряват в реалния живот, просто защото е, много често те остават неизвестни за отрасъла. А много добре осъзнаваме, че е необходимо да направим нужното, за да водим интензивен диалог с научните кръгове така че информацията да бъде разпространявана своевременно. Това е необходимо както в хода на развитието на проектите, така и когато се проявява конкретен интерес от дадени страни. По, в, по специализирани въпроси. Различни организации имат изключително богат опит в конкретно селско-стопански тематики и те би трябвало да бъдат въвлечени именно в процеса на обмен на опит и съвместна дейност между селско-стопански производители, сектора и научно-изследователския сектор. По този начин трябва да подходим и по отношение на сигурността на продоволствието. Ние Винаги сме изразявали нашата тревога относно увеличаващата се потребност за храна и това предстои да бъде тенденцията през следващите десетилетия. Крайно време е да се замислим как точно да предоставим сигурност на предоволствието и храните не само в Европа, но и в развиващите си страни. И това е едно от големите глобални предизвикателства пред нас. Обедена съм, че много хора наистина искрено се ам, у, ужасяват от мисълта, че по около 30% от храната просто се изхвърля. Трябва да намерим конкретни начини, за да се намали това разхищение на храната. Искам да посоча, че комисията създава балансиран проект – насочен към преодоляване на административното време. Предложенията могат да бъдат предлагани до 7 юни за изменения. И аз горещо се надявам, че колегите ще бъдат в състояние да допринесат за и изграждането на един наистина добър доклад. Е, Нямах възможност, за съжаление, да се консултирам с докладчиците в Сянка, така че бих искала да кажа, че със сигурност ще наваксам времето, когато работим по измененията и ще можем да работим съвместно с тях, за да изградим балансирано становище на нашата комисия. Благодаря, господин председателю. Председателя, благодаря госпожа Калниете. Първо, господин Жозе Булве пожела думата. Имате я? Да, благодаря ви много. Благодаря на докладчика. Много внимателно изслушах казаното от е, госпожа Калнет. и мисля, че решенията са насочени действително в правилната посока. Когато прочетах предложението, останах именно с такова впечатление. Първоначално бях много при... притеснен, защото ми се струваше, че предложенията са далече в страни от света на селското стопанство и че се създава едно лоби, е, и което в крайна сметка ще доведе до разхищение на много средства. Биоекономия, например, е нещо, което аз лично не разбирам, а това е един от предложените проекти. Отново мога да кажа, че технологиите, биотехнологиите, ГМО, всичко това се появява отново и отново в предложенията. И Генерална дирекция научно изследвания изглежда финансират проблеми, които не са сред първите приоритети на е, земеделието днес. В 1992 година милиони евро са посветени на тези теми и над 200 милиона само през последните години. Доста голяма е тази сума. Виждаме също така и други програми, които ще възлизат на десетки милиони евро, насочени към това да се разработват геномодифицирани организми, които да бъдат е, консумирани от потребителите в последствие. Така че, съгласен съм с е, докладчицата, че трябва много задълбочено да навлезем в тематиката, да анализираме всичко. Е, трябва да отчетам и казаното от комисар Хонегар, така че трябва да намерим начини да откликнем на новите тревоги, пред които сме изправени промяна в климата, биоразнообразието и намаляващите средства за намаляващите разходи, е, с които стопаните трябва да се справят, за да управляват своята дейност. И научно-изследователската дейност би трябвало да се насочи именно в тази посока. Много ясни са потребностите на отрасла. Освен това, е, трябва да намерим ясен начин да включим и да интегрираме историческия опит на стопаните, агроекологиите, основните принципи, според мен това е в сърцевината на проектите в селското стопанство, които трябва да бъдат разглеждани. Вероятно именно в тази насока можем да направим своите предложения. Ние, сме, е, воде, ние не сме водеща комисия конкретно по този доклад, но можем да направим ясни свои предложения, които да бъдат насочени именно към ОСП и към земеделския сектор. Не би трябвало да оставяме всичко в ръцете на Генерална дирекция научни изследвания. Според мен това е пътя, по който трябва да вървим. Благодаря. Председателя. Госпожа Валтен има думата. Так, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за положените усилия. Аз напълно я подкрепям. Предложението на комисията е добро, но има много възможности за подобрение. Ясно е, че Хоризонт 2020 ще бъде изключително важен инструмент за научна дейност и иновации, когато става въпрос за е, селско стопанство, лесовътство и така нататък. Най-интересно за нас тук е третия стълб. Устойчиво земеделие, сигурност на продоволствието и така нататък. Изключително важно е ние в Комисията по земеделие да се опитаме да намерим по силата на какви елементи се свързват науката и селското стопанство. Защото ние Имаме нужда от научна информация, естествено, но трябва да се разбере къде точно са допирните точки. Освен това, трябва да има постоянно развиващо се познание, за да не спре научната дейност само на един етап или в рамките на една област. Например, по отношение на грижата за животните мога да дам един пример. Много голяма част от научните изследвания се ограничават в много тесни области. Неща, които нямат нищо общо с действителността. Ето защо този елемент е важен и тук трябва да положим много усилия. Трябва да включим и европейските Европейския институт за иновации и техники. Той ще бъде включен в Хоризонт 2020. В своята програма този институт има един елемент, който се нарича групи за познания и иновации. Там се включват познания експертни на специалисти и идеята е да се комбинират с познанията на представители от селското стопанство, за да се създаде един синтез, който да е ориентиран и към теорията, и към практиката. Този институт се занимава с хранителната верига. Това е основната тема на неговата работа. Ние като либерали ще създадем съответно няколко предложения за изменения, които са насочени към пряката връзка между земеделието и евентуално лесовътството и от друга страна бъдещата научна програма. Благодаря. Грация, вице-президенте Полсон, Мартин Ослин. Председателя, благодаря госпожа Полсон, Мартин Ослин. Благодаря. Искам да добавя нещо, което е важно за научно съвателската дейност за бъдещето за малките и средни предприятия. За тях трябва да има подкрепа, защото твърде голям дял от е, средствата за научно-изследователска дейност, крайна сметка, попадат към големите е, предприятия и трябва да не забравяме, че МСП трябва да получат своя дял. Не бива да забравяме също така и къде трябва да бъде насочена с научно-изследователската дейност. Говорим за разхищение на храна, за увеличаване на производителността, за нови видове, за зелени решения и така нататък. В крайна сметка, всичко това се свежда и до генни технологии. Не бива да се отклоним от основната посока. Трябва да съзнаваме, че е необходимо рентабилно и ефективно да изразходваме средствата в посоката на изграждане на устойчив отрасъл. Какви са инструментите, които биха помогнали да се укрепи селското стопанство с по-малко използване на изкопаеми горива, например. Това според мен трябва да бъде в, сред главните приоритети за научно изследователство изследователска дейност. И още нещо. В Европа виждаме, че в е, дадени области вече няма толкова изследвания, например протеинови растения. Някак си сме пренебрегнали тези научно-изследователски проекти и съответно финансирането за тях. Не би трябвало да го правим. Председателя. Благодаря, Мартин. Господин Никълсън, благодаря. Благодаря на докладчика за усилията. Ще се спра на две неща. В нашата комисия доста често говорим за това какво се случва в едно стопанство, но до голяма степен, може би, не отделяме нужното време относно това как може научно-изследователската развойна дейност може да подобри работата в едно стопанство? Това според мен е една голяма възможност за селско-стопанския отрасъл и цялото общество за начина по който те могат да бъдат взаимно обвързани. Трябва да се насърчат университетите, агроинститутите да работят по тези идеи, за да могат да се прегърнат предизвикателствата на днешно време и да се стигне до научни решения, които да бъдат използвани в практиката. Например, геномодифицираните организми и другите области трябва да бъдат е, развивани, но трябва да се използва този подход и в е, областта на другите ни проблеми хората просто не разбират какво количество храна се разхищава ежедневно в Европа, например. А също времено говорим за световния глад. Трябва да решим какво можем да предприемем, дали тези процента ще бъдат използвани, дали наистина по този начин ще има сериозен принос към идеите ни. Какви са Приоритетите. Мисля, че трябва да разглеждаме областта на диверсификацията. Малките стопанства в различните територии, когато говорим за МСП, за хората, които работят там, 300 ли са, 350 ли са. Добре, но забравяме за онези стопанства, които са малки, които могат да наемат един или десетина работници, които да работят на стопанството, да им дадат заетост. Ето в тази посока трябва да разсъждаваме и това ще бъде го огромна възможност именно за реалните проблеми по места можем да подобрим живота на хората, които живеят в селските райони. И това ще бъде едно сериозно постижение но като че ли не се използва необходимата научно-изследователска дейност, която може да помогне. Пожелая успех на докладчицата по този документ. Благодаря. Председателя, благодаря. Dice Cagnete, Каньете, eh, importante che si tenga conto. И аз благодаря на докладчика. Господин Еднио, само момент, е, пожелая думата, след това ще говоря. Малко закъснях, извинявам се. И така, да видим по какво може да се споразумем. Аз съм съгласен с Зелената партия относно прахосването на храните. Много храни се прахосват обаче поради законодателството на ЕС. Три области, например, изхвърлянето на мъртва риба. Има задължения за рибарите. Ще е много по-добре да включим тази е, риба за изхранване на животните. Освен това, от е, кланиците, е, отпадъците, много фосфор има там, защото да не използваме тези остатъци. И още а, едни отпадъци от а, селското стопанство. А, това са три примера за места, където можем да спестим много храни. Естествено и отпадъците от ресторантите трябва да се вземат предвид. Благодаря, казва председателя. Благодаря на Сандра Кълниете. Благодаря за това, че включвате продоволствената сигурност. Както Джим Никълсън подчерта този елемент, трябва да се включи в нашата научна програма. Всъщност това е част от бъдещето. Е, трябва да се предвиди този въпрос в бъдещата общо селско-стопанска политика. В света има огромен недостиг на храна и Европа трябва да изиграе своята роля. Благодаря на докладчик Кълнията. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Много се радвам за това, че имам възможност да чуя разискванията. Аз съм директор в Генерална дирекция научна дейност. Приветстваме доклада на госпожа Кълниете. Той засяга някои от ключовите теми във връзка с тази научна програма. Как може, например, да се използва по-добре финансирането за научна дейност и как може да се намерят добри решения за селско-стопанската дейност? Всичко това е в сърцевината на следващата рамкова програма. Знаете, че тя вече е програма за научна дейност и иновации, не само за научна дейност, така че сега поставяме много по-голямо ударение върху обвързването на науката с земеделската дейност. Работим в тясна връзка с колегите от ГД Селско стопанство, за да може новите партньорства да бъдат укрепени, например, когато говорим за развитие на селските райони. Аз мисля, че тези партньорства между учени и земеделци могат да функционират по-добре. Ето защо Европейския съюз справо разглежда слабостите на съществуващата програма. Много сме постигнали, когато става въпрос за високите постижения, но прехвърлянето към практиката не е толкова добро. Справо подчертавате прахосването на храни. Всъщност, трябва да разгледаме отпадъците, изхвърлянето като цяло. Има много различни остатъчни продукти, които не се използват в момента и които биха могли да се използват. Един от ораторите спомена кланеците. Отпадъците от тях в момента не се използват. Има научна дейност, има много нестандартни добри решения. Имаме един проект, например, който сега улавя въглерода от потоците отпадъци и така се произвежда пластмаса. Така че има възможности и за нестандартни решения. В допълнение към казаното от други оратори и от уважаемия заместник-председател относно биоекономиката, биоекономиката не е нещо ново в селското стопанство. Тя е част от традиционното селско стопанство, така както го познаваме. Думата био идва от биология, а не от биотехнология. Какво се има предвид? Трябва да се използват възможно най-добре всички биологични ресурси, устойчиво, да се използват устойчиво ресурсите на земята, на горите, на моретата и океаните. И съответно трябва да имаме добри технологии, за да извлечем максимално много ресурси по устойчив начин. Така че ние разглеждаме възможностите за сътрудничество между биологията и селското стопанство. Още нещо, по което говори друг оратор, полезните изкопаеми е, и различните ресурси. Предвиждаме възможности за използване на биомаса, биоотпадъци, по този начин ще имаме възможности за диверсификация на селската економика. Може да имаме така наречените биорафинери, които да създават работни места в селските райони и да генерират доходи. Още нещо по отношение на малките и средните предприятия, също важен елемент. През последните години на седмата рамкова програма МСП получават много по-голяма подкрепа, отколкото преди. И нашите средства за МСП са увеличени спрямо последните години. По отношение на храните и селското стопанство, малките и средните предприятия са много по-видими и участват много повече, отколкото в ранните години на програмата. Ето, виждате, че свързваме науката по по-добър начин и с предприятията, и с фермите. И накрая, още нещо, което споменавате в доклада, необходимостта от достатъчно средства. Права сте, важен елемент. Ако погледнем настоящото ниво на финансиране, имаме средства, за една много голяма област. Е, животновътство, например, се включва там е, развитие на е, лесовътството и цял куп други области. Естествено, трябва да се обърне малко по-голямо внимание на тази област, тъй като с оглед на биоекономиката, нашите предизвикателства са нараснали и бюджета трябва да се запази. Говоря за бюджета за научна дейност, за да се отчетат абсолютно всички елементи от животновътство или съвътство през рибарство и така нататък. Това са нашите коментари. Ние изчакваме естествено с нетърпение и появата на вашия текст. Благодаря, госпожо. И сега давам думата на докладчика за последни думи. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за този толкова интересен дебат. Основните елементи, които споменахте, наистина са важни. Аз изчаквам сега, искам да видя вашия текст, конкретните ви предложения. Мисля, че ще намерим добри компромисни решения, приемливи за всички или за мнозинството. Мисля, че ще имаме едно добро и балансирано становище. Благодаря. Благодаря на всички. Така стигаме до края на нашето заседание. Благодаря на всички. Още веднъж нека да ви напомня, че имаме много важни заседания на 18 и 19 юни. Докладчиците